Meine Damen und Herren, haben wir die Rednerliste von vorhin? Do we have a speakers list? А, така, имаме вече списък за изказващите се и сме готови да пристъпим към следобедното заседание. Да продължим сега с, с списъка на желащите да се изкажат. Чуйте ги. Parliament has the vote as the acting president господин от Словакия. Благодаря, господин председател. Бих искал да ви поздравя за проекто програмата но имам някои съмнения по някои случаи. В член 22 се споменава, че Европейския съюз трябва да предприеме целенасочени дипломатически усилия да, обяви, да, да, обяс, да убеди а, Турция, Судитска Арабия а, да се правят а, а, усилия и аз се почесах по главата а, Саудитска Арабия и а, Иран водят война в Сирия, а Иран Имам проблеми, не мога да нарека Иран партньор в борбата срещу тероризма, защото от десетилетия Иран финансира терористични групи. Той създаде Хизбола и а, е, достави 150 хиляди ракети на Хизбола, финансира Хамас, едва ли може да го наречем е, партньор в борбата срещу тероризма, но айде. Може да направим някакво усилие, може би да ги привлечем на наша страна, но малко ме съмнява. И по член, в член 25 има едно изречение – че се признава ролята на Турция като важен партньор е, при решаването на сирийския конфликт и в борбата срещу Даш. Аз е, лично мисля, че Турция е по-скоро част от проблема, а не част от решението. Турция в момента не се бие срещу Даеш, всъщност бомбардират кюрдите, които се борят срещу Даеш. И отново, знам колко е трудно да се напише текст, който да бъде едновременно балансиран и да отчете всички възможни резерви. Просто исках да изразя съмненията си а, по някои формулировки. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Сега няма да се спирам на всички подробности, макар че беше интересно да, казаното от чешкия ни колега. Не съм и съгласен с всичко, но като не представител на неутрална Австрия, аз виждам допълнителни пречки. Но принципно се радвам, че парламента под вашата егида се захвана с тази важна тема. Е, аз е, съм в е, благоприятно положение, защото от началото на работата си в парламента, доста по-отскоро, отколкото от вас, винаги съм твърдял, че Европа трябва да се ангажира по-сериозно, да вземем войната в Сирия. Тя има пряко отношение към живота в Европа и Европа трябва да бъде част от решението на конфликта. САЩ и Русия се ангажират военно, участват. Ние с нашата тяжест с 500 милиона граждани може ясно да покажем, че искаме да се сложи край на тази война. Твърде малко се прави, макар че има признаци, както чухме и от госпожа Могерини днес, в бъдеще нещата да се променят към по-сериозен ангажимент. Но има е, има и друг проблем, друг голям слон в залата, е, който може да се разсее за, 20, за следващите 24 часа, но може и да се превърне в е, ужасяваща реалност. Доналд Тръмп. Той много малко е казал за световната политика с кратки думи, но чутото, разбира се, ме кара да настръхвам. Съвсем конкретно и с това се връщам към темата ни за резолюцията. Искам да припомня неговия намек, че в Европа за в бъдеще ту, стационираните тук натовски войски ще трябва да се плаща. Това е само едно предложение или трябва да кажа заплаха от страна на Трамп? На Трампа. В тази ред на мисли ме интересува дали Доналд Тръмп и неговата политика, е, предполагаема под някаква форма е намерила израз във вашата резолюция. Отразено ли е това по някакъв начин в нея? Благодаря. Muchas gracias, presidente. Voy a ser muy breve. Много ви благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Мисля, че докладът е отличен. Той е пълен. Той е много добър. Наистина внесох някои изменения, но мисля, че сте се справили отлично. Мис... Съгласен съм с това, което казахте, че трябва да преминем към малко повече задълбоченост, когато говорим за отбраната, мисля, че е идеалният момент, защото тази сутрин и госпожа Могерини се опита да каже същото и да настоим. Следващия оратор, благодаря много. Аз бих желал да добавя няколко неща към това, което вече фигурира в доклада. Изключително важно, изключително актуално. Ние говорим как може да изградим общата политика за сигурност и отбрана, която да отговаря на сегашната ситуация. Преди 15 години имахме Сирия, Ирак, Либия и Йемен, четирите конфликта, които доведоха до неуспешни държави в региона. Има тъй наречената прокси война в района. Имаме и криза, с бежанците, с които не може да се справим и трябва да гарантираме съществуването на необходимите институции, които да могат да се справят с големите конфликти. Е, не от, до неодавна идеята беше, че Европа ще бъде източник на вдъхновение, че проблемите ще се разрастват другаде. Това се основаваше на политиката на добросъседство на Европейския съюз, но това не е така. Дипломацията, отбраната, миграционната политика се нуждае от нещо друго и всичко това трябва да бъде част от новата глобална отбранителна стратегия. И трябва да имаме предвид, че външната политика трябва да се основава на, на интереса ни, на принципите и ценностите, които представлява Европейския съюз. И трябва да постигнем баланс между тези две страни, защото е изключително важно – когато а, изграждаме общата политика за сигурност и отбрана. Следващия оратор. С огромен интерес изслушах въпроса за обединяване усилията на отбрана в Европа. Несъмнено това би увеличило значително възможностите ми. Мисля, че военните бързо ще се разберат. Проблема са цивилните. Има ли някаква работна група, която работи по въпроса как да се не толкова как да се преодолят подробностите, а как да се разпределят разходите за отбрана, така че по-малки и по-големи е, държави да си разпределят разходите, защото това е най-голямото опасение, че само големите държави, че ще плащаш. Мисля, че от днес трябва да се мисли много сериозно и грижливо по въпроса. Благодаря. Последен беше господин Юрек, струва ми се. E, Благодаря, господин председателю. Днес всички сме разтревожени, че САЩ през следващите години, още от месец януари, все ще ограничи своето присъствие в Европа. Това означава разширяване на собствения ни ангажимент в Европа в рамките на НАТО, на Североатлантическия Алианс можем да направим повече за сигурността на прибалтийските държави и да им покажем пряко нашата солидарност. Можем да кажем да и на Украина, Украина поиска мисия на полицейските органи в мирните райони, умиротворените райони. Какво можем да направим? ако след думите трябва да последват дела, нека подкрепим държавите, които се отбраняват. Полша, например, е след малкото държави, които наистина изпълняват това задължение. 2% от нашия национален бюджет отиват за отбрана, за което сме обект на критики. не съм чувал думи на упрек към държави, които правят по-малко за финансирането на отбраната си. Благодаря. Председателят, благодаря за тази дискусия в работата си по компромисните предложения ще бъдат включени и ще ги обсъдим и с докладчиците в сянка. Благодаря и за изказването от националните парламента. Господин Шварценберг, да, това, което казвате е общо известно но като си помисля какво недоверие съществува между Франция и Германия за определени е, аспекти на промишлената политика, не знам дали ще стане, но би било добра идея и ние като парламент да подскажем, че е важно да има синергетичен ефект и евентуално дори да направим проучване на синергетичния ефект и резултатите от него. Мисля, че в момента е, за момента се пръскат пари на данакоплаците, без да постигаме е, необходимите непокриване на необходимите нужди. Питате повече, може ли да направим повече в Сирия? Вярно е, но как? Ако трябва да се задействаме там, е, в Германия, винаги питам, съгласни ли сте да изпратим войници от Бундесвера в Сирия? И веднага казват, а не, не, нямахме това, това предвид. Е, същото бих попитал и към австрийските колеги. Е, ще изпратите ли австрийски войници да водят а, е, е, битка в Алеп, Алепо? А, трябва да видим не само теоретично, но и практически как националните държави и националните парламенти могат да приведат това в действие. Къде се намираме и как, по какъв начин можем да постигнем общ резултат, да предвижим нещата по изпълним начин. Така че с това приключвам. Е, вече чака следващия ни гост. Е, за това тук приключвам с думи на благодарност. Позволете ми сега да ви приканя да започнем работа по следващата точка от дневния ред. Пред нас, след нас е посланникът на САЩ в Европейския съюз, господин Гарднер, моя приятел, и той вероятно е точно толкова е, нервен в днешния ден и притеснен, както и всички ние, но все пак изяви готовност да разговаря с нас е, за европейско-американските отношения. Е, надявам се, че ще имаме нормални условия да продължим а, нашите отношения и не да си говорим за някакви ужасни сценари. Но мисля, че тук имах също от какво да се получим и аз бих казал, че специално по отношение на развитие на търговската политика, ние като европейци се научихме, че старите методи по отношение на ЦЕТА, например, и вече сме готови да търсим резултати, а да не привеждаме единствено вътрешно-политически популистски аргументи. Това е един, една от слабостите на Европейския съюз. Твърде много се втренчваме в погледа от собствената си камбанария, вместо да гледаме на нещата по-високо. Е, и това, което преживяхме по повод сета, беше за мен наистина сериозен пример за това как не се постъпва. Защото ако големите търговски сили е, на, този, на земята казват, че с нас не може да се сключи договор, се питам, какъв е резултата, защото това е в разрез и с националните интереси. Трябва да прозрем и този факт. Ваше превъзходителство, имате думата. Well, no predictions about tonight. Първо няма да, се да ви кажа, нямам никакви предсказания за до вечера, но в зависимост от това какво ще се случи до вечера, това може би е последното ми явяване тук пред вашата комисия, така че искам да започна с няколко лични бележки първо за мен. Работата ми като посланник на Съединените щати просто не беше само работа, това беше мисия, моя страст. Аз всяка сутрин се събуждам и вярвам в това, което правя. Спомням си, тогава, тогава казах в 2013 година на 13 годишния си тогава син, е, той ми каза, аз съм назначен посланник е, в е, Европейския съюз и той ми каза, ти? Това ме така шокира. Аз мислех през следващите години и месеци. Защо аз? Ами защото първо вярвам в Европа. Аз съм европейка европеец, а, а, майка ми е италианка, жена ми е испанка, децата ми учат в Европа и 25 години съм прекарал в Европа и започнах кариерата си тук. Значи аз вярвам в Европейския съюз от 25 години. И защо аз? Ами защото дълбоко вярвам в а, силата на отношенията САЩ Европейския съюз да правят добро. И това не са само дипломатични думи, това е реалността, с която аз живея всеки ден. И аз вярвам в важността на тази институция и способността ви да допринесете на конструктив, към конструктивни проекти. И това беше основният ми аспект. Аз съм се срещал с, с всички политически групи. Следващия месец за седми път ще пътувам в Страсбург с децата си. Те ще ще се качат на галерията за публиката, така че за мен е наистина много важно за мен да мога да се изправя пред вас на такъв важен ден за щатите. Благодаря, Елмар. Малкото политици в Европа, които познават щатите толкова добре и имат наистина добри приятели, не може да се нацени значението на днешните избори предвид руската агресия, кризата с беженците, трансатлантични координирани мерки. Съединените щати се нуждаят от силна, обединена Европа, независимо от това кой ще стане бъдещия президент. Европейския съюз, която беше, който беше мечтата на малко, съдбата на много, сега е а, действителност. И всеки ден си напомням, че ние сме партньори. Скоро след а, гласуването Брексит, аз получих няколко обаждания, които ме караха да излъчвам увереност в Европейския съюз. А защо това не го правят повече европейски лидери, вместо да се само съжаляват а, обществеността всъщност се интересува от обраната, тероризма. Необходимо е положителен, позитивен а, позитивна визия за това, какво представлява Европейски съюз. Джон Кери каза това, президента Обама каза това, когато Европа се самокапсулира, тя няма да види възможностите на свободната търговия. Ще се съсредоточи върху рисковете такава Европа, обаче ще бъде по-труден партньор а, за щатите. Ако Европа загуби усилието си тя ще стане по-уязвима. Никога преди това Европа а, и бъдещето на европейския проект не е бил по-високо, по-напред в списъка на приоритетите на Вашингтон. Брексит по-скоро ще се случи. Ние уважаваме демократично изразената воля на британците също така работата на много фронтове, санкциите срещу Русия, енергийна сигурност, економика, търговия и се тревожим а, за невъзможността си. Аз съм оптимист не само заради а, това, като казва Жан Моне, че ние растем чрез кризите, но защото <clears throat> разбирам ползите на колективното действие. Процеса на преговорите за Брексит трябва да бъдат а, а, бизнес ефективни, да си сътрудничим максимално а, повече. А, един неорганизиран Брексит ще бъде лош за всички. Сега, най-важните заплахи за Европа са заплахите от една агресивна Русия, която иска да закрие всички правозащитни организации, да е, убиват се опонентите, подкопава се след военната стабилност на Европа и правовия ред. Пред препоръчвам един доклад, който се нарича Кремлин Пейблок. Разбирането на влиянията на Русия в Централна и Източна Европа и това ще бъде определящо за нас през следващите 4 години. На фронтовата линия е Украина и опита да се сложи край на руската окупация. Демократична, просперираща Украина ще сложи край на путинския модел. Аз аплодирам последователната подкрепа на парламента за Украина и за поддържането на натиска върху Русия, защото ако Украина се провали, Европа се провалява, Европейския съюз се провалява и, е, Евро, е, проваля и Европа няма да може да защитава а, е, териториалните си граници и а, ценности. А, не, не може да има частично сваляне на а, а, санкциите за частични отстъпки от страна на Русия. Ние също така се тревожим от зловредните а, действия на Русия срещу а, източноевропейски държави и подкрепяме институциите, които са в основата на сигурността, включително Европейския съюз и НАТО. Русия прави цинична дезинформационна кампания, ние подкрепяме политическите партии, неправителствени организации ние, Европейската комисия и много държави членки продължаваме да се противопоставяме на север поток 2 през Балтийско море, което заобикаля Украина. Този проект е, носи същия руски газ до същите клиенти. А, това не е диверсификация. И а, имаше призив за решение на Европейския съюз. И аз се надявам, че парламента ще добави към натиска. Вие вече сте направили твърде много. Неодавна решението на Европейската комисия по тръбата Опел е лоша новина. Парламента изигра критично важна роля в е, диверсифицирането Борбата срещу ИДИЛ е в, а, сред първите ни приоритети. Приключването на а, а, мерките, подкрепата на Русия за режима на Асад и бруталната и кампания в Сирия е осъдителна. Е, ние спряхме двустранните си обсъждания в, с Русия и това беше решение, което не беше взето лесно. Не сме се отказали и не сме а, напуснали а, сирийския народ. Има група за подкрепа на Сирия, включително в ООН за облегчаване на грижите, на страданията на сирийските граждани. Правим го чрез средства Необходимо е също така да се намали броя на хората, които да бягат от дубовете си. Притока на беженци повдига много тежки проблеми, отношенията с партньорите, с Западните Балкани, с Турция, какво да се прави с хора, които идват от бойното поле. А, ние смятаме, че решението на кризата с беженците трябва да бъде хумана. Парламент е лидер в това отношение. Той държи на е, европейски решения. Един от най-големите успехи а, беше подписването на Парижкото споразумение за климата миналата миналия месец беше обещана ратификация, за да може то да влезе в сила. Изпълнението а, изисква силно трансатлантическо лидерство и това е най-трудно. И накрая по ТПТИ. Ние сме ангажирани с водене на преговори за амбициозно споразумение ТПТИ, макар че Европейския съюз се бори по а, определени въпроси преговарящите постигат напредък, които според мен а, ще позволят на следващата администрация да постигнат успех. Връщайки се назад в мандата си, ние, поста... ние постигнахме в напредък в защитата на личните данни, които се обменят между държавите членки на Европейския съюз и САЩ. Сега обаче е много важен момент. Президента Обама а, подписа закона през февруари а, е, и нашата мисия а, искаше а, двустранно, двупартийно законодателство да се а, включат и европе... членовете на Европейския съюз. И вашия парламент ще има възможност да ратифицира това споразумение след няколко седмици. Надявам се, че ще го направите. В крайна сметка, Изводите са същите. Трансатлантическото партньорство е едно и също. Глобална стабилност, сигурност и просперитет не само през следващите 7 години, а през изобщо бъдещето. Борбата срещу популизма и демагогията ще бъде едно от най-големите предизвикателства. Благодаря ви, очаквам не само вашите въпроси, но се надявам, че ще имаме и дискусия. Our head of delegation, uh, TLD, Mr. McAllister ръководителите на делегациите, господин Макалис. Мистер Господин Виламон. Благодаря, господин председателю. Кратък коментар и два въпроса. По повод заключителните ви думи, страт... стратегическите взаимоотношения с САЩ, трябва да кажа, че предстоящите събития в САЩ имат отражение върху това, както върху нашите общи принципи, каквато и да е историята ни. Въпросите ми Зная, че има сериозен интерес, който се проявява към поведението на нашата институция, специално развитието на събитията във връзка с ЦЕТА и така нататък, и събитията в Белгия, в Валония и така нататък, защото това може да се отрази и на Ам, сключването на ТТИП. Мисля, че ТТИП без СЕТА е немислимо. И второ, Русия. Русия е глобален партньор, партньор в съвета за сигурност, една военна, една енергийна сила и Русия е важна за овладяването на много кризи, борбата сред терор, срещу тероризма и в Сирия, макар че позицията и понякога обърква. Но Русия, с Русия имаме обща история още от времето, когато е, Клинтън, Бил Клинтън беше президента. Следващ изказващ се благодаря, господин посланник, за честните думи. Вие споменахте откровенно предстоящите предизвикателства и борбата срещу популизма и демагогията. Се надявам, че това ще проличи в резултата от изборите. Бихте ли казали, когато говорим за външна политика, се смята, че няма голяма разлика кой от двата кандидата ще спечели. Бихте ли ни казали каква би била разликата е, във външната политика на САЩ в зависимост от новоизбрания президент? Благодаря, господин посланник. Благодаря, господин посланник. Много ми стана приятно да чуя, че вие се самоопределяте като европеец и американец. Благодаря за проявата на искреност. Но от вашите думи пролича и какво, какви са затрудненията за Европа. Е, днес е важен ден за вас и вашата страна е, Искам да попитам нещо във връзка с кампанията. Малко се споменаваше за трансатлантическите отношения, отношенията с Европа. Какво е вашето обяснение? И освен това, вие споменахте ТТИП, ЦЕЦА, бе е, подписан с затруднения. Как възприемате вие поведението на Европа по отношението на ЦЕТА? И накрая тази сутрин водихме подробна дискусия с госпожа Могерини за глобалната дискусия. Тя категорично пледира за тясно сътрудничество на военните, въоръжените сили в Европа, но и с НАТО. Ние държим на това но някои от нас са за изграждането на истинска европейска система на отбрана, по-разширено сътрудничество. Това ще ни направи по-дееспособни. Как оценявате развитието на европейската отбрана? Thank you, Chair. Thank you, Mr. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, Ваше превъзходителство. Нека първо да ви поздравя, защото а, това беше най-впечатляващото ви явяване пред тази а, комисия и не става дума само а, за увод, увода на изложението ви, за изненадата на сина ви. А, след това искам да се присъединя към казаното от госпожа Пири. Господин Тръмп води популистка кампания. Популистка във всяко едно изказване, във всяко едно изречение. Не мога да повярвам, в, че, че в страна като Съединените щати в изказванията на, на един от двамата останали на финала кандидати, е, има толкова много популизъм. Е, не мога да разбера какво се е случва. Това означава, че хората не са достатъчно добре образовани, че не разбират какво се случва. В крайна сметка Съединените щати и е, Великобритания, ръководна тогава от Тони Блер, започнаха проблемите с войната в Ирак. Какво можете да коментирате по въпроса и също по отношение на Кипър? В момента има обсъждания по темата в Швейцария и Искам да... Уважаеми колега, като гледам какви хора се кандидатират за канцлери в Германия, за министър-председатели в Гърция, надявам се да не вземем пример от тях. Господин Бухнер има думата. Благодаря за встъпителните думи. Исках да попитам първо, защо от една страна казвате, че Украина е много важна за нашата сигурност и за нашата самостоятелност в Европа. Тук съм напълно съгласен с вас. Но защо е, е това оръжейно ембарго. Защо изоставяме Украина с, с абсолютно недостатъчно оборудване срещу добре оборудваната руска военна машина. Второ, ТИТИП това е, е, документ от решаващо значение за връзката, трансатлантическите връзки. Съгласен съм за търговията и двустранните отношение, но защо този договор трябва да се намесва толкова дълбоко в нашите демократични и правни структури? Мисля, че нещата трябва да бъдат разделени. Благодаря. Екселенс, е, мерси. Мерси. Благодаря ви много, Ваше превъзходителство. Много ми харесва това, че говорите толкова откровено. Най-малкото така нещата са по-ясни казвате, че господин Брок добре обслужва Съединените щати. Аз мисля, че неговата роля е да служи на Европа, но сега разбирам, че е служил на Съединените щати. Иначе за руската пропаганда, руската пропаганда няма кой знае какво влияние е тук в Европейския парламент. този парламент се подчинява на вашата пропаганда. Но след това искам да задам няколко въпроса, свързани с сегашната ситуация. Русия напада в Ирак, Русия ли нападна? В Сирия Русия ли нападна? Не, беше ли, не бяха ли Съединените щати на някои места? Същото въжи и за Украина повече прозрачност, по-малко демокрация, повече развитие не. Много говорите за руската пропаганда, но тя не е тук, не участва, не, не влияе на Европейския парламент и на големите институции, като управляват в момента Европа. Популизмът – Популизъм всъщност е гласът на страдащите. Много добре познавате това при вас. Трумп е феномен, който е свързан, е явление свързано с страданието на хората. И трябва да се промени действителността, защото от нея и да подкрепата за господин Тръмп. Благодаря. Вижда се какви са преимуществата на една либерална демокрация, като ви слушам. Сега думата има господин Танок. Uh, Благодаря, господин председател, ваше превъзходителство. Добре дошъл. Много, много се надявам, че ще продължите да сте посланник още доста време, не само защото сте отличен посланник и добър приятел на Европейски парламент, защото би било голяма загуба да ви загубим, защото ако загубим вас, предполагам, че това означава да е спечелил господин Тръмп. Един пълен измамник, приятел на Путин, който да управлява огромна част от свободния свят. Това, че човек като Тръмп е стигнал толкова близо до властта, е симптом на много сериозни проблеми и в Съединените щати, и в Европа. Аз като европейци, аз като вас съм изключително разочарован от резултатите от референдума в Великобритания и ще се боря Великобритания да остане все така активна във връзка с общата външна политика и с политика за сигурност, както и общата политика за отбрана и сигурност. И смятаме, че това е от полза и за Съединените щати, и за Великобритания. Нека накратко да се спра на това, което би било различно и зависимост от това, кой бъде избран за президент през януари. Да кажем, ако е госпожа Клинтън е, би ли била по-остра в международен план от президента Обама, който беше доста неуверен и изглежда е пропуснал подходящия момент, защото виждате клането в Лепо в момента. Освен това, се надявам, че ако спечели госпожа Клинтон, тя ще бъде по-активна в съвета за сигурност на ОНЕ, който работи е, в рамките на стари структури. Големия опит на Хилари Клинтон като държавен секретар би могъл да и да, даде възможност да се бори срещу нарастването на авторитарни режими като Китай и Русия, и спирането зародиш на подобни кървави действия от страна на тези режими. Благодаря, господин председател, господин посланник. За мен е, е чест да разговаряме с вас. Е, както е, каза господин Брок, демокрацията е от полза, защото всеки има възможност да се изкаже. Казахте, че Русия се държи агресивно, но аз бих могъл да кажа, че и Съединените щати се държат агресивно със своя флот навсякъде по света, с голямата си армия и огромните инвестиции в въоръжение крайна сметка и вие а, а, имате своите отговорности и за Латинска Америка. А, историята показва, че вашите тайни служби са били за твърде много държавни преврати там. Нека да ви дам пример. Ирак. Вие бяхте източника на лъжата и се стигна до ужасна война. Какво стана с демокрацията в Ирак? Съединените щати са отговорни за убийствата на журналисти. Какво става с Сирия в момента? А демокрацията там? Какво се случи в Алепо? След като имаше голяма коалиция толкова време, а, не беше спечелена никаква територия. Разбира се, че ще се безпокоите, защото в момента светът е еднополюсен като една полюсна сила може да загубите. Но мисля, че трябва да бъдете по-малко остри в изказванията си, защото и вашата пропаганда е не по-малко силна. Welcome. Welcome here. Госпожа Гомеш. Добре. Дошъл ваше превъзходителство. Действително, доста вълнуващи са времената американците гласуват а, и един от двамата кандидати дори не си е обнародвал данъчните декларации. трябва да настояваме да се направи така, че гражданите да не подкрепят популисти като Путин, а, като Тръмп или други, които виждаме тук в парламента, на които Путин плаща. не смятате ли, че за да се сложи край на подобни действия, трябва да се борим срещу укриването на данъци в световен план чрез данъчни убежища, заради което гражданите всъщност не могат да вярват на институциите.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 Имаше много въпроси за популизма. Съгласен съм, че това е основна тема. Може би можем да се отхвър... да отхвърлим тона, езика. Но бях шокиран, че в Великобритания след решението на Върховния съд бяха публикувани такива стати в вестниците и то не само в жълтата преса и в някои от по-големите вестници. С заглавия врагове на народа, описващи по този начин съдиите. Много добре знаем как се използва фразата врагове на народа и, от, и във Френската революция, от Ленин и от нацистите. Великобритания е демократична държава. Как се стига до използването на подобни изявления? трябва много внимателно да видим какво става с политическата ситуация от двете страни на Атлантика и да си извлечем пулките. Трябва да се промени начина на говорене, трябва да видим откъде извира този гняв. И много от нещата, които, за които се бореха подкрепящите Бърни Сандерс, бяха свързани с справедливост справедливост в търговските споразумения, справедливост при е, борбата срещу избягването на данъци от страна на многонационалните компании, нещо, което вече правим и то добре в рамките на ОИСР, също е, и системите е, за справяне с е, глобализацията, хората биха искали да смятат, че са част от една е, нормално действаща справедлива система, но виждат, че това не става. И разбира се, много от случващото се с дебата за Канадското споразумение бе обвързано с вътрешно-бългийски въпроси. Внимателно прочетох декларациите към споразумението и много от тях не бяха свързани с реалния текст на а, споразумението. Те бяха свързани по-скоро с безпокойства, които обаче бяха неоснователни. По въпроса за арбитражните съдилища за инвеститорите в споразумението с Съединените щати. Все още е рано да се каже как ще се работи по темата, дали така както се, се предлага в споразумението с Канада, но вече много добре знаем колко сериозно, сериозна е опозицията срещу това. Сега за бъдещето на Русия няма да се извиня за думите си, нито за тона. Живял съм там, живял съм и по време на Съветския съюз, по, и по време на Горбачов. Много добре си спомням как, как стояха нещата тогава. И сега тоталитаризмът се завръща в Русия мачкат се неправителствените организации, защитниците на правата, нещата се връщат към времето преди Горбачов. Така че ако който и е да било иска да твърди, че има равенство между дем... начина по който действа демокрацията в нашия свят и Русия, аз съм против такива твърдения. No... Също така, с съм напълно съгласна с твърдението, че Русия няма каквото и да било влияние в Европа, европейските политически партии, дори Европейския парламент, защото Русия има влияние и много добре го знаем. И точно срещу това трябва да се борим и то съвместно. И ще направим много повече, за да излезе наяве доказателството за това какво прави Русия в Европа. Някои от доказателствата вече са много по-ясни, много повече знаем за Френския национален фронт. Ще бъдат е, извадени наява и много други доказателства. Доналд Тръмп е заявил, че ще направи много неща, но има много неща, които може и да не успее да направи, ако стане президент поради Конституцията или по това, поради това, че ем, е, Конгресът ще го спре. Ето, например, казаното, че ще е, позволи да се прилагат изтезания, казаното за Мексико, за, за стената, за война срещу Китай и прочие. Ако което и да било от тези заявления на Тръмп стане действителност, те ще е, имат огромно въздействие върху света. Сега за глобалната стратегия за армията. А, ние смятаме следното. Европа трябва да в... предоставя повече средства и по по-добър начин за изграждане на капацитет за самоотбрана. В... Безпокойствата в Великобритания че ще има Европейска армия и Европейски постоянен щаб, са неоснователни. Непрекъснато ни се казва, че такава нещо не се предвижда. По-скоро има възможности в Лисабонския договор за по-задълбочено сътрудничество. И най-важното е нези, които не, от, не отговарят на не изпълняват поетите си ангажименти в рамките на НАТО да го направят и е, да се инвестира в капацитет, а не в мека сила. Можем да говорим много за корените на проблемите, но аз ви предлагам да се занимаем с бъдещето, що се отнася до Близкия изток. Има много големи развития в Близкия изток. Напредват, напредва обсадата на Мусул. Е, надяваме се, възможно най-скоро да бъде победена така наречената ислямска държава. Сега Кипър. и за, и за какво се борим? А, борим се за общите ни ценности. В Украина а, гледах един филм за младите украинци, които загиват в тази борба. Е, те искат Украина да остане в Европа. И ако Европа каже, не можем повече да ви подкрепяме нито финансово, нито дипломатически. Това би било ужасяващо. Европа да не защитава собствените си ценности и да предаде тези млади хора в Украина. За а, намаляването на корупцията много е направено. А, споразумението ТЕТИП е, е по-амбициозно от досегашните и това е необходимо. Отбелязали сме доста напредък в регулаторен план – за това как точно се изготвят законови текстове, така че да има по-голяма хармония в законодателството от двете страни на океана. Всички проучвания, изготвени във връзка с тети, показват, че половината, от 50 до 75% от евентуалните ползи зависят от хармонизиране на правни норми. Що се отнася до Брексита, Съединените щати няма как да играят ролята на брокер в този развод, на посредник в този развод. Това не е от интерес за нас е, нито спрямо едната, нито спрямо другата страна. Е, за нас обаче е много важно да се запази да се запазят основните цели е, и за нас е важно да имаме силни отношения и с Великобритания и с Европейския съюз ако бъде избрана госпожа Клинтън. Ще бъде ли тя по-остра в своите действия? Самия факт, че а, е имало атака от страна на Русия спрямо националния демократичен съвет на демократите в щатите ме кара да си мисля, че най-вероятно ще има реакция на това. Очакваме да видим как ще се развият нещата. И ако се развият в едната, не в другата посока, очаквам да имаме възможност да продължим да работим заедно. Благодаря много. Много сме благодарни, че бяхте тук днес. И се надявам, че ще продължим добре отношенията си. Това е от интерес за всички нас. И демократичните сили не трябва да се съмняват в способността си да печелят. Иначе за Путин, да, господин Шафхауер сигурно може да ви каже как Путин им е планил, плащал да си финансират кампанията. Надявам се, че след като премине преходния период, ще можем отново да обсъдим приоритетите на новата американска администрация. Благодаря. Mm-hmm. Радвам се, че мога да е, обявя следващата точка от дневния ред. Сред нас е госпожа Ивана климпуш заместник министър-председател на Украина по въпросите на европейската и евроатлантическата интеграция. Госпожо министър, проявяваме висока заинтересованост да чуем вашето мнение в рамките на политиката за партньорство на Европейския парламент. Преди 10 дни проведохме среща в сградата Жан Моне край Париж. Аз самия участвах, участваше, участваха председатели на политически групи, на партии и на Европейския парламент. Бях впечатлен как вашия представител ни говори свободно за парламента, за работата в парламента, механизмите на контрол, по какъв начин е, да става това. Е, от наша страна партньор беше Пет Кокс е, и действително от проведната открито за разговорите между управляващи и опозиция ми дадоха надежда, е, че процеса на демократизация и правова държава в Украина напредва. Това е много положителен опит, така че за нас е много важно да чуя след последната среща в Берлин, след норм, формата от Нормандия, гледате на нещата. Междувременно се каза, е, че трябва да бъде разрешена мисия на ОИСР. А, ние се каним да поемем и като Германия отговорност качеството си на председател, но всичко това предполага господ господин Путин да убеди приятелите си от Донбас да се включат в разговорите не съм чул окоръжителни новини, но може би не съм в течение с актуалните събития. Сега ви давам думата. Thank you, uh, Благодаря, господин председател Брак. Благодаря ви за възможността да мога да говоря пред тази почитаем аудитория на Европейския парламент и националните парламенти, да актуализираме информацията на нас, за нашата позиция днес, след почти три години след началото на революцията. Искам да започна с благодарност на всички вас, които подкрепяхте Украина на международни и национални фор, форуми. Благодаря ви за техническата и националната, на, за техническата и материалната помощ, която получаваме. Преди три години, на 21 ноември 20 и, а, 2013 година започна революцията на достоинството. Три години по-късно ние смятаме, че документа, който беше подписан и ратифициран от 27 от държавите членки представлява пътна карта за, наша, за нашите реформи, задава дневния ред и на Украина, и представлява а, големи предизвикателства. Ние а, в Украина не го приемаме като документ. Това е символ, това е знамето на нашата борба за свобода. Ние, украинците, не се различаваме много от другите народи. Ние искаме мир, искаме сигурност и известно равнище на благополучие. И а, ние а, разчитаме най-много на себе си за постигането на целите, но а, очакваме и а, партньорите да ни помогнат и искаме шанс. Именно а, за това сме толкова тревожни от ситуацията, която се развива сега от нератифицирането на този документ от Нидерландия. Искаме а, ратификация, защото а, вярваме в ценностите, вярваме в доверието. Украина избра Европа и беше наказана за този свой избор не е тайна, че ситуацията а, не се отнася само за Украина и Русия, тя засяга всички нас. Именно за това трябва да бъдем обединени. Осъзнаваме особеностите на ситуацията в Нидерландия преди изборите. И наистина е лошка смет, че това споразумение, което беше одобрено тук в Европейския парламент и от национални парламенти се сблъсква с практически национална опозиция съпротива. Ние се надяваме, че ще може да се срещнем с министър-председателя Рюте, ще можем да работим в тясно сътрудничество с всички политически групи, с всички представители, за да може да се отчетат обективните проблеми и за да може тези червени линии, които са важни за Украина, да не бъдат прекусени. Ние, очак... ние, ние не очакваме, че ще има изменения към споразумението и а, не очакваме, че ще има дискриминация при намирането на решението. Призовавам всички политически групи в Европейския парламент да потърсят приемливи за всички решения от страна на всички 27 държави, които се ангажираха да помогнат на Украина да приложи своето споразумение. Е, всичко това се прави на фона на много а, трудна ситуация на изток, а, така наречената хибридна война. Това е гореща война с Руската федерация, която се води на наша територия. Водим също така война на един болезен и труден фронт а, и с тежки реформи. Тези реформи вече дават резултатите и те се отразяват на дейностите на страната, реформи в данъчната администрация, в банковия сектор, географска диверсификация на енергийните доставки и енергийните източници. Сега малко числа. Украина, която през март 2014 година имаше 10 000 долара в хазната на страната, в момента доказа, че е стигнал си състояние, в която микрофинансирането се е стабилизирало. Тази година ще докажем, че имаме напредък, растеж 1% вярно, за следващата година сме заложили 3%. Ние намалихме бюджетния дефицит на страната с 5% и изчистихме банковата си система и това беше една от корупционните пречки в Европа и сме закрили 82 банки. 82 банки бяха извадени от системата, което означава, че системата става по-чиста и по-жива. Повишихме енергийните е, тарифи 100%. В момента няма разлика между цената на енергията за домакинствата, за малкия бизнес, за големия бизнес и накрая това означава, че ние затворихме вратичката за корупция, която съществуваше в Европа, след като си възвърнахме независимостта в 1991 година. За първи път Автогаз започва да регистрира печалби. Това беше една компания, която беше много силно субсидирана от държавата всяка година. Сигурна съм, че всички сте чули, че ние сме приключили първата фаза на декларацията, която беше извършена своевредно. Това ще повиши отговорността и отчетността на ръководителите, ще повиши общественото доверие към тези органи, както гражданските служби, така и политиците. Идеята е да имаме а, агенция за предотвратяване на корупцията, която ако намери нещо, а, което е в несъответствие с украинското законодателство, ще а, се отнесе въпроса към съдебните инстанции. Искам да спомена, че революцията на достоинството беше за това да се избере справедливостта пред несправедливо, несправедливостта. Именно затова ние успяхме да прокараме изменения в Конституцията, в съдебната система. Те са вече а в сила от 30 септември вече имаме възможност, имаме прозрачна система на конкуренция да избираме нови съди, които ще ни даде възможност да пренастроим системата. Това означава, че ние се опитваме да изчистим корупцията не само чрез изграждането на антикорупционни институции, но и чрез затварянето на малките вратички в първичното и вторичното законодателство на страните ни. от, едно от постиженията, с което най-много се гордеем в сферата на борбата срещу корупция е, че от 1 август се използва една система за електронни а, а, държавни поръчки. Е, това спестява 16% от разходите. А, е, от посредници, които крадяха пари от бюджета. Искам да се възползвам от комисия, от възможността да благодаря на Европейската комисия, която а, поиска подкрепата на европейските парламентаристи, когато документа ще се гласува тук в парламента, защото ние смятаме, че това ще бъде още един стимул за нас също така, един друг въпрос, който бих искала да засегне, да ви привлека вниманието, е без, споразумението за безвизово пътуване с Украина. Украина изпълни 144 конкретни изисквания в плана за действие. 144 изисквания условия, които всички са изпълнени, някои от тях са много скъпи. И сега вече мисля, че е дошло времето Европейския съюз да действа. Удовлетворени сме, че Европейската комисия представи правно предложение. Благодарни сме за това, което беше направено в комисиите Юри и Либе. И ние бихме желали също така да спестим възможността да избегнем възможността Украина да стане заложник на европейските институции, на този механизъм за отпадането на визите вероятно ще получим безвизов режим. И аз мисля, че това е въпрос на доверието в нашия диалог. Едната страна а, изисква от другата страна да се спазят всички условия на споразумението и всички положителни сигнали, които получаваме от колегите от Европейския парламент ме потикват да ви помоля да, да вдигнете глас за украинците, които наистина заслужават, за да може ние наистина да изпълним всичките поети от нас ангажименти. Очевидно живеем във време, в което едно друго предизвикателство отклонява моралните ни и финансовите ни ресурси, емоционалните, човешките ни ресурси от дневния ред на реформата. А, вътрешен продукт се изразходва за сигурност и отбрана. Не става дума обаче само за брутен вътрешен продукт. Виждаме, че смъртността сред нашите военни се увеличава и а, е, руската страна нарушава примирието. Виждаме как а, е, се ограничава дейността на а, мисията наблюдатели на ОССЕ. Искам да спомена няколко числа. 700 танка на територията на окупирания Донбас. 300 системи за изстрелване на ракети, 1200 артилерийски установки. Това са това е редовна а, руска войска, управлявана от Руската федерация. По отношение на заседанието в Минск, в Берлин, с подкрепата на Германия и Франция, се съгласихме за една пътна карта, която е много конкретна, с конкретна последователност първо за изпълнението на предпоставките за сигурност, след това хуманитарните предпоставки. Едва след това ще може да се върнем към политическия дневен ред. Мисля, че Украина и до този момент е направила много, даже много повече, отколкото може да се очаква. И ако чуем гласове, които настояват за възстановяване на отношенията Русия Украина. Това е равностойно на морална капитулация на Европа. Да си спомним какво каза Чърчил. Ако а, не избирайте не избирайте позора пред войната. Ако изберете едното или другото, получавате двете. Произволен превод на Чърчил. Е, те не вярват в свободата и демокрацията. Ние трябва да защитим тези ценности и ние не трябва да се опитваме да играем шах с е, крема, защото когато решат, те просто ще ритнат а, а, шахматната дъска. Украина не иска да бъде техен враг. Русия разбра... Русия взе това решение. Ние ще се придържаме към нашето решение, ще работим вътре в страната за постигане на целите си, а именно да станем по-добра нация, която има правила, знаков ред и процедури, които са съвместими с, процедурите в държавите, които според нас са успешни. Благодаря ви. Благодаря много. Ще продължа на испански, така че, моля, имайте го предвид. Нека да започнем с дебата. Господин Ауър, благодаря много и добре дошли в Комисията по външна политика имахме възможност да се срещнем миналата седмица в Киев в рамките на една подкомисия по сигурност и отбрана. Радвам се, че днес сте пред нас и можете да разкажете пред един по-широк кръг какво правите по пътя на демократизацията и какви стъпки сте отбелязали. Мисля, че наистина заслужава възхищение начина по който реформистските сили, защото има и други, се опитват да се разделят с миналото и да създадат, да изградят една нормална държава, което заслужава подкрепата. Ние бяхме миналата седмица в Киев и Крематорск и трябва да кажа, че и на двете места разбрахме, че в Украина ежедневно украински граждани биват убивани от руски граждани. И това е факт. Не бива да, да си затваряме очите поради прагматизъм или друга причина. Трябва да изречем това гласно, ако искаме да стигнем до верни решения. Не ще говоря за безвизовия режим, защото това е въпрос на доверие в Европейския съюз говорим само за а, Грузия и а, Украина. За нас да оставям Косово и Турция на страна за Европейския парламент, това не е пакет. Трябва обаче да го разбере и съвета. Госпожо министър, вие казахте, че Украина е изпълнила всички изисквания и за това, което е вярно, и е важно сега ние сме на ход. Механизма за суспендиране е економически и политически важен и трябва да се използва. Но трилога не бива да, да подрива и да отхвърля истинската политическа цел безвизовия режим. Не може заради една единствена дума, така ми казаха докладчиците, тя е, е, е камъка, на, препани камъка, не може да се отлажа. На 24 ноември, това е 3 години е, след началото на Евромайдан, имаме двустранна среща ЕС-Украина. Е, не искам да се случи тогава взаимно да се обвиняваме е, и да радваме е, господата в Кремъл, които без друго тръбят. Европейците не заслужават доверие. Делате при матушка Рус. Тук има много повече от безвизов режим. Затова, колеги от е, комисията ни, е, говорете с колегите от комисията Либе, нека темата бъде поставена своевременно и то по начин, който ще ни даде възможност да не се изложим на 24 ноември. Това е моя призив, нямам въпрос. Искам да ви припомня, че сме във външно политическо положение, от което трябва, от, от, позицията на което трябва да подкрепим реформаторските сили и да не ги препъваме. Благодаря, казва председателя. Господин Маккер. Yeah, uh... Благодаря, господин председателю. Госпожа Климпуш, добре дошли при нас. Радваме се да ви видим отново. Знаете, че лично аз съм приятел на Украина и отстоявам е, облегченията на визовия режим, включително и териториалната цялост на Украина. Подкрепям Украина срещу проявената, проявената към нея агресия също и вашите реформи. Някои вече са факт, други са само на хартия, но приятелите трябва да бъдат откровени едни към други. Чувам е, не само добри новини за вас. Днес, например, миньорите стъчкуват, искат да си получат заплатите в системата функционира в друга връзка, но данните е, за богатството на политиците се оказа факти. Тези разкрития шокират хората. Говорим за милиарди долари, е, които притежават е, украинските политици. Тоест, ако обществеността е, стигне е, до тези информация, ще бъда затруднен да отстоявам каузата на Украина. Оказа се всъщност колко сериозен проблем е корупцията. 43 са сътрудниците на Комисията за борба с корупцията. Те не са, за тях е непосилно да проверят всички. Надявам се, че механизмите за контрол, които сега ще се създадат, ще възпрат по-натачната коруп, корупция. Не говоря за ежедневната корупция, а също направих опит и изпратих колет на един приятел кафе, шоколад, един шал, е, и са му поискали 200 евро. Той протестира на телефона. И тогава са му казали, добре, 150 тогава в края на краищата се е спазарил с 75 евро, за да получи този пакет. Без документ, без нищо. Всеки действа на своя глава. Тази реформата на митниците е част от изискванията за либерализация, но на практика без подкуп нищо не се постига. Това е срамно за редовия граждани, които ежедневно страдат от това. Какво правите по въпроса? Докато не се променят тези неща, няма да, се, да спечелите доверието на гражданите. Аз отстоявам категорично безвизовия режим за Украина пред моето правителство. Подкрепям подкрепата за украинца. С зъби и ногти ще се боря за това, но искам да видя положителни промени. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Е, госпожо Климпуш, добре дошли в Европейския парламент. Винаги се радвам да се срещна с вас, защото вие сте човек отдаден на каузата за взаимодействие, европей... сътрудничество Европейски съюз с Украина. Е, като член на Върховната Рада, е, вие активно работите за договор споразумението за асоцииране и сътрудничество, така че вие сте човека за нашите въпроси. Първия от тях, които аз ще задам, е за от влиянието на информационния поток и пропаганда от Руската федерация към Украина. Тъй като повечето украинци владее свободно руски, владеят свободно руски език и имат а, възможно да слушат руските медии и, това, и се влияят от пропагандата им. Какво ще кажете за руските телевизионни станции, насочени към Украина? Има ли промяна в посланието към обществеността е, спрямо украинците? И отново ще кажа, тук ние да работим по специален доклад на тема пропаганда, дезинформация не сам, за, спрямо Европейския съюз, не само от Русия. Тук е, няма споразумение, защото не се смята, че ще има отражение върху начина на мислене на европейците. Но дори това да е наратив, който може да се смята като вмешателство в свободните медии, все пак въпросът е деликатен за всяка демокрация. Това първо. И второ – е, на системата за електронна декларации най-сетне въведена. Е, зная колко интересни констатации бяха направени там. Много официал, е, държавни служители са достатъчно богати да подпомогнат по-широко европейската, украинската економика, например, инвестирайки в инфраструктура, купувайки облигации от банките и така нататък. Но аз искам да попитам как се приеха от гражданите, когато е, стана публично достояние? Каква бе обществената реакция на констатациите, разкритията за тези е, в държавни служители и политици, които са съхранявали в дома си основно пари в брои. Каква, какво бе общественото възприятие и реакция? Господин Богнар. Благодаря, госпожо вице-премьер, за вашето много ясно изказване. Ако тук говорим критично за положението в Украина. Искам само да припомня на колегите, че съветската система така работеше с корупция. Не може, много е трудно за няколко години системата да се промени. Изразявам възхищението си към вас за вече постигнатото. Що се отнася до визовата либерализация, ще се присъединя към казаното от господин Кала, когато напълно подкрепям. Ето моя конкретен въпрос към вас. Трябва да призная, че преди собственото си посещение в Украина миналата седмица бях силно повлиян от руската пропаганда и с очите си видях, благодарение на срещата с вас, че нещата са много различни. Моята болба, молба, дали не е възможно украинското правителство редовно да е, изпраща до нашите медии актуализирана информация като контрапункт на руската пропаганда. Е, аз за себе си мога да кажа, бях силно повлиял от тази пропаганда и мисля, че вие просто трябва да и се противопоставите по-енергично. Благодаря. Сега давам думата на господин Шварценберг дамам. Е, Украина, tady bylo mnoho připomínek k Ukrajině. Vytýká... Много говорихме тук за Украина, за корупцията и с основание се каза, се отбеляза съветското минало на Украина. Но не бива също така да забравяме, че бивши президенти, на украински президенти, подкрепени от Русия, виждаха в корупцията крепител на своята система. Трябва да подкрепим Украина не само за да защитим един европейски народ, а и защото не можем да си позволим окупацията на чужди територии да бъде част от европейската действителност. Едно обаче не бива да забравяме. Ако дали Москва ще си успее да си възвърне контрола над Киев. Ако това стане То ако това стане и САЩ се оттеглят от Европа, а, хиг, хегемонията на 21 век ще се промени. Не говоря само за Украина, нито за Донецката област. На Путин не се интересува от тях. Той иска цяла Украина. Защото през Украина той получава контрол на целия Европейски съюз. Нека не забравяме. Украина е държава с размера на Франция – гъстонаселена страна, страна с много ресурси. Е, едно не казахте, госпожо министър. Аз съм бил неведнъж в Украина и едно си спомням, как в един момент се създаде е, дружеството ТВ. През последните, е, през последните години гражданското общество се активизира трябва да го подпомогнем, трябва да благодарим на Владимир за това, че пое отношенията между Украина и, и от своята страна. Той смята Украина за собствена държава, но за това, че събуди гражданската съвест на Украина. За аз бях на границата на военните действия в Украина, говорих с хората и храня големи надежди. Мисля, че Украина може да победи, но се нуждае от подкрепа. И тук Европейския съюз не трябва да бяга от отговорност. Благодаря, казва председателят. Още двама е, изказващи се има в списъка. Моля, бъдете кратки. Максимум две минути, за да чуем след това и нашата гостенка. Микрофон за оратора, моля. Микрофон за оратора. Е, Благодаря, госпожо председател. Днес имахме удоволствието да чуем важни изказвания от госпожа Магерини и посланника на САЩ относно енергийната сигурност и търговските права на Украина. Става дума за Северен поток 2. Искам да ви уверя, че в Европейския парламент ние ще противодействаме активно. Не искаме, освен тази военна агресия да се стигне и до економическа изолация на Украина. Вчера не казахме и нещо друго, за това ще го кажа сега. Вчера бе 99-та годишнина от завземането от Октомврийската революция. Тук една революция, която хвърли страната в огромен кошмар. Последният паметник на Ленин – неодавна изчезна в Украина, съвсем неодавна и това е важно не само за вашата памет и вашата история, това е важен знак и за Запада, и за Европа днес. В това отношение Украина е авангард. Вие не се нуждаете от нашата помощ по отношение на историята но десъветизацията на Украина трябва да стане факт. Наистина трябва да могат да се използват църквите, храмовете, които по време на съветската власт просто са превърнати в други. В Киев има една църква, Мария Магдалена, която днес е концертна зала. Това би било знак за една положителна промяна в Украина. Госпожа Калниете. Благодаря, господин председател. Нека първо да ви благодаря за тази подробна презентация за положението в Украина, за напредъка, за постиженията и за проблемите, с които ви сблъсквате. В... Когато чета публикации, включително и в издания като Economist, че реформите в Украина са се провалили, си мисля, как може изобщо да се дават такива оценки при положение, че реформите тъкат едва от две години и то в ситуация, в която има война на част от украинската територия. Руската пропаганда и промиването на мозъци на европейските интелектуалци е наистина много силно. Те изглежда не си дават сметка за действителността. Аз съм от една страна, която преживя реформи и все още не е приключила този процес. Вярно е, че една от силните страни на Украина днес е силното гражданско общество, което не би приело да има връщане назад преди Майдана, в епохата от преди Майдана. Жалко е, че има спиране, блокада на либерализирането на визите – нещо, което е заплаха за доверието към Европейския съюз. Трябва да изпълним своите ангажименти, да преодолеем препятствията пред либерализирането на визите. И имам два въпроса към вас, госпожа министър-председател. Първо, за Северен поток 2. Каква е вашата оценка за въздействието на Северен поток върху енергетиката в Украина. Вторият ми въпрос е свързан с помощта, която се предоставя чрез НАТО и чрез Европейския съюз за вашия отрасъл на сигурност чрез е, консултативна мисия за реформи и укрепване на отрасъла. Отговаря ли тази мисия на потребностите на Украина? Адекватна ли е? Госпожа Бокскор. Eh, Благодаря. За мен е често отново да ви приветстваме тук в Европейския парламент. Вече сме работили и с вас в контекста на делегацията за Украина на Европейския парламент. Искам да ви поздравя за вашата позиция. Говорили сме много за Украина, за либерализирането на визите. Голяма част от депутатите подкрепят този парламент и то не е само символично. Е, Украина трябва да постигне либерализиране на визите възможно най-скоро. Не можем да отлагаме това решение. Унгарското правителство подчертава това нееднократно. Много се радвам, че Украина е обърната към Европа. Очевидно е, че за всички нас е важно Украина да е насочена към Европа. Имам един въпрос. когато говорим за реформите, трябва да се има предвид, че има опасност да бъдат засегнати правата на младсинства в системата за образование, как се предвиждат тези реформи, какви са, могат ли да се модифицират и може ли да се направи нещо така, че да се постигнат добри резултати на втора на второ четене. Господин Сариш Волски има думата. Благодаря. Съвсем накратко. Първо. Искам да благодаря на Украина чрез вас, госпожо министър-председател, че Украина продължи да бъде насочена към Европа и да работи по реформите. Няма друга страна, която дори в условия на война да продължи с реформите. И тук трябва да ви се извиня а, за три неща от името на а, много от нас тук. Първо за това, че Европейския съюз пострада от ксенофобския референдум в Холандия във връзка с споразумението за асоцииране. Второ, трябва да поднесем извиненията си за неоснователното забавяне на либерализирането на визите, което е свързано с а, това, че Украина в случая стана залог на евротурско споразумение за визите. Нещо, което трябваше да бъде а, по друг начин. И на трето място Дължим ви извинение за това, че не направихме нищо за Северен поток 2 и за това, че опал е действителност и по този начин енергийно се изолира Украина. Това са неща, за които трябва да понесем, поднесем извиненията си. Благодаря. Давам думата на нашата гостенка за отговор. Благодаря много. Ще започна от последния коментар. А, благодаря ти, Яцек. Много средно, че повдигаш въпроса за отпала. Защо... Беше зададен въпрос и Северен поток. За нас това е политически, а не економически а, целесообразен проект. И смятаме, че целта на този проект е а, да се да стане ненужен капацитет на Украина да предава а, транзитен газ, а, което означава, че системата, която е на лице в Украина ще стане ненужна, въпреки че вече е отворена за участие към европейски фирми. Що се отнася до ОПАЛ, това за нас беше напълно неочаквано, защото смятаме, че Европейската енергийна общност и цялостният трети пакет е, в крайна сметка е, говори за солидарност и за, за спиране на действия, които могат да изкривят конкуренцията. Пък точно това стана във връзка с тръбопровода ОПАЛ. И, а, е, се надявам, че може да се намери някакво решение за превръщане на нещата. Това а, мисля, че покрива коментарите и по ОПАЛ и по Северен поток 2. И отговаря и на въпроса на госпожа Каниете за доминантната позиция на Газпром. Ами точно това се гарантира и с Северен поток 2 и с Опал. Газпром ще има допълнителни възможности за злопотреби със своето монополно положение на пазара. Това няма връзка с реалните интереси на економиката, нито с интересите да има конкуренция. Господин Юрек, благодаря ви за въпроса. Много е важно действително да се върнем към корените си за е, десъветизацията, говоря. Е, Посланникът на САЩ също спомена, че е живял в Съветския съюз. Е, и аз съм живял в Съветския съюз и много добре си спомням как синагогата беше превърната в куклен театър. Спомням си как църквата беше превърната в склад. Сега нещата са много по-добре. направим всичко възможно местата за молитва на различните религии в Украина да бъдат съхранявани и поддържани. за нас това е важно, защото има множество етнически общности в Украина. Правата на младсинствата в Украина са много добре защитени. едно от доказателството за това е, че унгарското младсинство в Транскарпатия има представители в регионалния съвет. нещо, което показва, че има и политическо представяне. Така че във връзка с руската пропаганда, въпрос повдигнат от господина господин Остревичус, твърди, че тяхната цел е да защитат рускоговорящото население. Е, аз съм от Киев, родена и израснала там. Когато бях на, когато ходех, когато бях ученичка, 80% от а, съучениците ни а, говореха руски и в училище и от дома не защото родителите им бяха руснаци, а, защото такава беше модата, защото родителите им искаха те да са по-добре приспособени към положението в Европейския съюз, където се изискваше онези, които искат да успеят да говорят руски. 25 години по-късно моите деца ходят на училище в центъра на Киев – и те са сред много малкото деца, които говорят украински в украинското училище. Деца, които по време на междучасията говорят на украински. Така че няма каквато и да било заплаха за руския език в Украина, в Киев и в който да било друг град в Украина. Това е един от митовете, които руската пропаганда непрекъснато излъчва. Но това е лъжа. Ако сте били в Украина, ще ви, сте видели, че има а, печатни издания, телевизионни канали и други средства за масова информация, които работят на, най- на различни езици и че руският език съвсем не е застрашен, така че не се налага да се влиза в Украина, за да се защитава руското население. Това е един от митовете, разпространявани от руската пропаганда, която стига до украинците. Да, е, тя стига до украинците е, и това съвсем не е трудно в момента. Някой спомена, че от економическа гледна точка хората все още се сблъскат с проблеми. Да, действително макрофинансовата и макроекономическа стабилизация не води до незабавни подобрения от економически характер за отделните граждани. Е, Също времено обаче в една ситуация, в която една страна е напълно изтощена емоционално и финансово, да се подклаждат популистски е, твърдения и да навлизат популисти, които обещават лесни решения още от утре. И виждаме съседни на Украина държави, които се възползват от тази ситуация, за да се разпространяват подобни мнения за гражданското общество. Можем да сме благодарни именно на дейността на господин Путин. За това са толкова активни неправителствените организации у нас и заради това има толкова силна политическа съвест в Украина. Аз съм горда от това, че представлявам неправителствения отрасъл в Украина в момента, бидейки в правителството, защото цял живот съм работила в неправителствени организации и що се отнася до и е, решенията, които хората вземат, не съм единствена, която взе решение да работи за държавата. Е, работим заедно, държавата, гражданското общество и с всички тези сили сме способни да постигнем промени и да постигнем целите, които си поставяме. Що се отнася до електронните декларации и реакциите на обществото, на разкритията, мисля, че гражданите е съвсем е ясно защо не са били доволни. Много от тях очакваха, че ще има такива разкрития чрез електронните декларации. Но това не е края на процеса. Това е много важна стъпка, която преди две години беше изглеждаше напълно невъзможна това за всеки един гражданин да има подробности, които са налични в интернет за всички във властта. Това е първата стъпка. от Там дата. те трябва да са подотчетни, да докажат откъде са тези пари и как са ги спечелили. И ако не могат да се обосноват, се намесва Агенцията за предотвратяване на корупция. 300 души са в тази агенция. Някой каза, има ли тя достатъчен капацитет да анализира всички данни. Не се безпокойте. Цялата страна анализира тези данни. Всички четат и търсят и половина милиона четения на вебсайта на ден. А, имаме регистрирани. Това не са хора, които декларират своите активи, а които искат а, да прочетат декларациите, които са там. Така че всички имат правото на информацията и Националната агенция за предотвратяване на корупция е длъжна да действа, а, когато я сезират или медиите, или а, гражданското общество, или отделни граждани. Така че агенцията съвсем не е сама. Благодаря на всички, които изразиха своята подкрепа за това, че Европейския съюз сега трябва да свърши своята част от ангажиментите. Европейският парламент а, винаги ни е подкрепил. Работила съм с вас още като депутат до съвсем скоро и сме работили винаги много открито, много с много голямо доверие помежду си. Мисля, че можем да продължим да работим така. По тези случаи, които ви описвате, това, което разказахте за почтата, за колета, ами, за съжаление, обществото ни все още не е напълно здраво. И така, вашият приятел, нека да ви пише не само на вас, а да отиде и да подаде жалба в съответните органи и действително да докладва тази корупционна сделка и да се погрижи тя да стигне до съда, защото има много хора, които се оплакват, но не са готови не искат да си травят нервите и да полагат необходимите усилия, за да предприемат конкретни мерки. А, е важно всички ние в гражданското общество, всеки един гражданин да си свърши работата, така както и ние се опитваме да го направим в парламента и в правителството. Благодаря. Благодаря, госпожо министр, за информацията и за проведения дебат. Това е последната точка на междупарламентарното заседание, но ако иска някой да остане и за останалите точки ще имаме дебат по ситуацията в Турция. <clears throat> Bueno, vamos a, a comenzar el... И така, продължаваме с много важната точка за правата на човека в Турция. Тъй като през последните няколко години, е, няколко дни, извинете, проследяваме с е, арестите на а, опозиционни фигури от HTP и е, тези арести нанасят голям удар върху демократичната чистота. Това означава на Турция, това означава, че Турция се отдалечава от европейските ценности. Е, много се радваме, че сте тук, е, е, господине. Искаме да ви помолим да ни кажете за меморандума, който опубликувахте за мерките и за, международ... и за извънредното положение, което беше прието. Благодаря, господин председател, уважаеми господа и дами. Благодаря ви за а, поканата да дойде тук. А, много се радвам, че вие се интересувате от Турция. Правозащитната ситуация в Турция е голяма моя загриженост. Когато разглеждам по-широкото пространство на съвета на Европа, Турция е, е, издава е, тревожни сигнали. През последните 4 години и половина наблюдавам обаче сериозно влушаване на ситуацията. Изготвях доклад тогава, когато Имаше опит за преврат. В края на септември отидох там а, и публикувах меморандум в началото на октомври. Опита за преврат беше травма и беше съвсем ясно, че трябваше да се реагира на заплахата. Не поставям под въпрос дерогацията на Турция от Европейската конвенция, Европейския конвент, но установих, че в Турция има много голямо объркване за това какво означава дерогация. Дерогацията не означава, че всички права са отменени, пропорционалността се прилага, има някои ам, членове в документа, които не могат, по, по които не може да има дерогация. Тоест има а, почти а, неограничени дискреционни права на а, управляващите и тези мерки засягат и държавния и частния сектор, което за мен е особено проблематично. А, също така има сериозна загриженост за правовия ред и законността, защото презумцията за невиновност, индивидуалната а, наказателна отговорност, а, бе никакво наказва, наказание без а, законови основания. Всички тези въпроси са обект на а, рискови мерки, дори широките мерки, които, с които се натовари правителството, да са били оправдани в момента, сега те стават все по-малко и по-малко оправдани. Повече а, от 100 хиляди държавни служители бяха уволнени. А, и процесът продължава до ден днешен. Това, което се опитвам да направя в меморандума, е да се види каква е логиката на въвеждането на това извънредно положение, както в държавния, така и в честния сектор. основните проблеми бяха обвинения в мъчение, тези, а, тези обвинения се а, дължаха на нормалните гаранции и мисля, че ще дойде момента, защото е, Комитета за предотвратяване на насилие и така нататък, орган на, на съвета на Европа, изпрати един доклад на турските власти. Ние ги насърчихме да публикуват този доклад, колкото е възможно по-скоро, за да може да се очисти някакси атмосферата и да може да се работи. Критерия за наказателна отговорност за всички тези случаи е доста неясен. Неправителствените организации, профсъюзите, банките, които са свързани с движението на Гюлен, са работили свободно и законно до, 5, е, до 15 юли и не може да се наказват хора за нещо, което не е било престъпление преди 15 юли. Във връзка с пропорционалността не може да се прилага една и съща логика на, а, за държавни служители, служители, за медии, за неправителствени организации. Трябва да се приеме различен подход към частния сектор и към държавния сектор не може по един и същи начин да се третира един началник и един обикновен служител в дадено учреждение. Но всички бяха засегнати от тези мерки, с същите драстични мерки, със същата логика, с, липса на изискване за търсене на доказателства и така нататък. аз мисля, че мерките, които засягат гражданското общество, особено проблематични, защото те засягат свободата на изразяването и свободата на сдружаването като иземат активи, ликвидират тези организации без задължителните процедури за това. Мисля, че това е непропорционално и ако спрат дейността им, могат да замразят активите им докато се проведе съдебно производство. Има и мерки, които засягат членове на семействата, на заподозрените, на някои от тях са им отнемани и унищожавани паспортите, нарушават им се правилата. Това е неприемливо. А, как, къде могат да се обърнат хората, за да е, се решат проблемите им в Турция? Това е много сериозен проблем. Хора, които са били уволнени, като като а, фигуриращи в един списък, който е приложение към закон, те просто не могат да се обърнат към Конституционния съд Самия Конституционен съд задава въпрос дали може да разглежда подобни дела, тъй като има наплив от подобни дела хора, които се опитват да успорват решение на правителството и повечето от тези дела през последните няколко а, месеца отиват в Страсбург. А, преди е, значи въпросът за съдебните инстанции, към които хората могат да се обърнат преди да се обърнат към международен съдебен орган е много актуален въпрос. Дали съдебната система може да се справи с това предизвикателство в Турция? Това е доста съмнително защото когато има повече от 3500 съди и прокурори, които са били временно или постоянно отстранени, а, човек се запитва и се съмнява до каква степен функционирането на съдебната система би могло да бъде, да бъде неутрално. Ние а, събираме нови, а, произвеждаме нови съди и се обръщаме към отдавна пенсионирани съдии. Имаше два нови закона, които бяха прияти миналата седмица. Един от тях с много дълъг списък на хора, които следва да бъдат уволнени. Е, също така а, е, задържане на хора до 6 месеца без право да се видят с адвокат. Е, когато бях в Турция през април, се срещнах с правозащитници и това беше право... доста доста спорен а, проблем. В 6 провинции се прекъсна, беше прекъснат интернета. Това е голяма част от Турция. Джумхуриет, вестникът беше нападнат. Абсурдно беше, че някой от Обвиненията бяха, че те са от кюртската партия други са гюленисти, което е несъвместимо, а някои от тях бяха обвинени в двете неща. И а, по този начин а, извънредните мерки са обект на злоупотреба. Бяха затворени 13 кюртски меди, е, медии и също така ареста на тримата ръководители на партийни е, на партии на опозицията. Погледнете Венецианската конвенция, това е злоупотреба с, с нарушение на а, принципите има диалог, диалога също така на съвета на Европа а, с турските власти продължава, но този диалог трябва да доведе до резултати и мисля, че е дошло време Турция наистина да осигури тези резултати. Благодаря. Зададената информация. Кати Пиди има думата в качеството на докладчик. Благодаря на господин Мусник за това, че се отзова така бързо нашата покана. Вие казахте в края на речта си последните 10 дни е, видяхме това, което се случи в Дярбекър е, е, за арестите в Джумхуриет, с което броя на задържаните стана 144 и 10 души от членове на депутати в а, м, турския парламент, които в 2 часа след обед са били задържани а, като престъпници в домовете си, завършвайки деня в а, с, затвора. През последните години, е, през последната година ние, ние виждаме Ушамно положението Турция в момента. 135 хиляди души са арестувани, особено е, след е, опита за преврат нещата се влуши особено. В кюртската, в кюртското младсинство няма незасегнати членове. ПКК присъства в европейския списък на организации, които създават затруднения и проблеми, но аз имам усещането, че Турция захлопва вратата към Европа. И ако следващата седмица как, има предложение от турското правителство с, е, с, за възстановяване на смъртното наказание. Ако това влезе в турския парламент, това ще бъде поредната захлопната врата и това не трябва да остане без политически отговор. Утре ще говорим за това в парламента, когато видим догодишния доклад на комисията. Към вас благодаря на първо място за вашия доклад, защото той е много ценен за нас с обективната подробна информация. Какво ще предприеме съвета на Европа, ако Турция наистина излезе с проекто закон за връщане на смъртното наказание? Какво ще означава това за членство на Турция в съвета на Европа? Ако ако Турция бъде отстранена, какво ще означава тогава за всички европейски граждани, за всички турски граждани, които сега могат да се обърнат към Европейския съд за правата на човека. Какво ще стане, ако Турция турското членство в Съвет на Европа бъде прекратено. Ние много се надяваме, че турското правителство ще публикува доклада, както до сега. Но какво да очакваме от него? И накрая, ние е, миналата година е, работихме много по въпроса за борбата с тероризма в Турция. Дори ние тук подготвяхме насоки за турското правителство. Смятате ли? че ако възникнат законодателни промени в спешен случай, това ще разреши проблема с ни, нашия проблем с по-широкото толковане на този закон. Благодаря ви още веднъж. Искрено благодаря за това, че се отзовахте така бързо. Госпожа Соме. Аз също благодаря от името на нашата политическа група за това, че заставате пред нас. Благодаря и за пределно ясните ви думи. Да, всички човешки права са отменени и това извънредно положение очевидно се удължава до безкрай, докато турския министър, президент постигне целта си, но до тогава демокрацията и правовата държава ще бъдат разрушени. Вие пределно ясно го казахте още повече, че съди прокурори са а, арестувани. Вече се чува, че човек не може да намери а, док, а, адвокат там. Ако се намери такъв, той едва ли ще се посмее да застане пред съда. Тоест няма никаква възможност да се стигне до истински законни процеси и процедури. Това засяга всички. Особено е, тъй като говорим за един процес започнал още преди опита за преврата, а експроприацията на бизнеса. Защо това започва преди опита за държавен преврат и това продължава поставят се под съмнение определени бизнесмени, ако успеят да напуснат страната, цялата рода плаща, но не само членовете на семейството, но им се отнемат документите, но се арестуват съпруга, деца и така нататък, за да се упражни натиск след което цялото им собственост се одържавява и се продава на безценица на когото и да е. Това е полож... ситуация, която в никакъв случай не бива да се допусне. Е, и се радвам, че споменахте презумцията за а, невиновност. Тук в... става дума за Гюлен. В Европа много казват, да, може би за това, за топите за преврат стои е, Гюлен. Аз не питая никакви симпатии нито към движението на Гюлен, никаква към АКП неговите, неговите ръководители но няма никакви доказателства, че движението на Гюлен е, има участие в преврата и е, е, това принципно подозрение и подвеждане всичко под един знаменател ми се струва изключително опасно. Нека в Европейския съюз не забравяме, че всеки е невинен до доказване на противното е, изброихте много други е, въпроси, нещо, което много ме тревожи, госпожа Пири го спомена, връщането на мъченията. И то ние и сега чуваме за малтретиране в затворите, където положението явно е ужасно, защото десетки хиляди са напъхани, наблъскани там но чува се все повече замъчение. Телевизията също показва репортажи за хора, които явно са сериозно малтретирани. А на последно е, чуваме, че са за уволнения на медици, съдебни медици е, и криминолози. Питам се дали Европейският съвета на Европа може да направи нещо за разкриване на такива мъчения, водещи понякога и до смърт. Иначе съм съгласна с Кати Пири. Госпожо Зомер, е, моля, е, искам, е, ораторката казва, искам да попитам какво ще направи Съвета на Европа. Може би ще излезете с препоръка. Господин Мавридис. Uh, Принципно имам два въпроса. Няма, в Турция няма независима съдебна система, не се зачита човешките права, няма върховенство на закона и много повече. връщат, е, продължават да се извършват мъчения. Всичко това, предполага се, са необходими условия за демокрацията. И можем ли да кажем, че Турция официално вече не е демократична държава? Защото можем да говорим за човешки права съвсем теоретично но нещата се свеждат всъщност до този простичък въпрос. И още един въпрос. Е, съгласни ли сте с мен, че опита ни, подхода ни към Турция за последните 3-4-5 години е, се е провалил? Дали да не помолим първо Турция да изпълни всичките си задължения към всички държави членки на Европейския съюз сега и след това да говорим за друго. Господин Хаджи Георгио. Благодаря, господин председател. Не мисля, че трябва изрично да благодаря на представителя на съвета на Европа. Вие допринесохте наистина много за избистране на познатата ни картина за положението в Турция. Няма да повтарям вече казани неща и от вас и от моите колеги относно а, затворите, уволненията, мъченията и разбира се, ареста на ръководството на третата по големина турска партия. Няколко дни преди преврата ръководителя на а, а, Съюза на юристите в Турция ми каза, че вече има списък от 2000 души съди, които се предвиждат да бъдат освободени. Те бяха наистина освободени. И господин еврокомисара Хар, Хан попита как така този списък вече е е, съществувал. Но, е, не искам да развивам теории на конспирацията, но го самия господин Ердоган каза, че ам, пуча е дар от Аллах е, така че всички се каза, че е много жалко, че положението... Какво смятате да направите? Време за действие. Въпроса за смъртното наказание Чухте вече колегите и това, което очакваме през следващата седмица. Но вижте, там хора умират без съд и присъда. А, а, а, а, не, че ако ги убият след а, процес, а, а, а, е добро, но мисля, че трябва да направим нещо. Така че аз ви питам какво ще направите вие. Още две минути за изказване, за да можем да отговорим. Благодаря много. Докладите на комисията са много полезни за нашата работа. Имам два въпроса. Първият за изтезанията. Когато разговаряхте с турските власти, по какъв начин обясниха те факта, че е, има информация, че широко се използват изтезания в тази кампания? Министърът беше тук, но той избегна въпроса. Каза, че правителството на Ердоган трябва да бъде похвалено за това, че е въвело политика на нулева толерантност прямо изтезанията преди 10 години или повече от 10 години. И на второ място можем ли да очакваме независимо действие на съдебната система. Господин Кефалоянис, и аз бих искал да благодаря на комисаря за представената информация. Той много ясно описа ситуацията и за съжаление и нашата, нашият анализ е подобен като ръководител на съвместната делегация Европейски съюз Турция, която се среща два пъти годишно, веднъж тук, веднъж в Турция, взех решение, че въпреки усилията ни и въпреки единодушната позиция, която успяваме да постигнем, е, се сблъскваме с много трудности е, и не можем да редим следващата среща, въпреки че цяла година вече е минал Европейски парламент има нужда от специално позволение не само за да посети Анкара, но и за да проведе следващата среща там, въпреки че следващата среща трябва да бъде в Брюксел. Сблъскваме се с големи трудности. Много беше казано за правата на човека, върховенството на закона, преследването и смъртното наказание, преследванията и смъртното наказание, но има и още едно измерение тук. А именно това, че се поставя под съмнение дори валидността на международното право, особено ако разгледаме риториката на Ердоган, например във връзка с, с споразумението от Лозана, което проявлява размен на, информ... на население между Гърция, Турция и България, както и проливите има опоменаване на границите, такива каквито са те в сърцата ни. Има опоменаване на Османската империя а, и нейните граници. Това, което казахте вие и колегите, доста обезпокояващо. Чуди се дали съветът на Европа не се безпокои също за тези изявления. Госпожа Валенсиано, благодаря много. Благодаря, господин комисар. Искам да, пов... да избегна да повтарям това, което казаха колегите ми до тук, така че ще задам следните въпроси. какво може да се случи с членството на Турция в съвета на Европа, ако се въведе отново смъртното наказание там. Вторият ми въпрос. Смятате ли, че има каквото и да било нещо, което можем да направим, което да повлияе на Ердоган? За какво му пука на него и изобщо? Ясно е, че всички сме възмутени, обаче какво може да постигне нещо без да се отрази отрицателно на турските граждани, на демократично настроените турски граждани. Благодаря, господин председател. Искам и аз да благодаря за казаното за ситуацията в Турция. Действително влушаването на положението там е започнало преди превра... опита за преврат, но е, в последствие нещата са се влушили значително повече. Увеличава се в огромна степен национализма, така че каквото и да кажат европейците, в е, съвета на Европа или в Европейския парламент, сме обвинявани, че не подкрепяме достатъчно Турция за борбата срещу тероризма или във връзка с преврата. И така, имате ли вие подобно усещане и смятате ли, че фактът, че Турция е член на съвета на Европа, би могъл да промени нещо? Още нещо по въпроса на начина по който Турция реагира на решението на съвета на Европа. Може ли да коментирате? И накрая, може би е добре да поставим под въпрос определението за тероризъм. Ви правите коментари по законодателните актове от по-рано и от сега. Искам да се присъединя към коментарите за смъртното наказание. Благодаря много. Казва господин Боргецио. Много благодаря за казаното до тук. Имам два въпроса, съвсем накратко. Тази тенденция на все по голямо засилване на исламистския религиозен екстремизъм, ни безпокои, че Турция може да пристъпи към преследване на християните, които и без това вече нямат особено голяма религиозна свобода. Разполагате ли с информация, която да е обезпокояваща в тази връзка и какво можем да направим, за да се гарантира свободата на християните да упражняват религията си в Турция. На второ място, смятате ли, че има опасности в страната на нарушение на върховенството на закона спрямо европейски граждани, които работят там или а, инвестират там или пък а, случайно, временно са се озовали там. И какво можем да направим, за да предотвратим евентуални ограничения на свободата на европейците, които може дори да са отишли там, за да покажат солидарност с тези, които са преследвани заради вярата си. Господин Брок. Господин Брок, благодаря. Накрая искам да кажа няколко думи по темата. Мисля, че е пределно ясно, че настоящото развитие на събитията в Турция води до по-нататъчното отдалечаване на Турция от възможността за европейско членство. Днес в момента това членство е много по-далечно от Турция, отколкото преди 2, 5 или 10 години, поради развитието на събитията, защото още през 2004 година аз на направих е, оце, критична оценка на преговорите за присъединяние. Казах, не е това пътя. Е, тогава не ме послушаха и още тогава казах, че важни условия за това са независимо правосъдие, независима съдебна система, приемат на политиката, над, на светската политика над военните и нещата сега така се обърнаха, че няма независимост от нищо и от никого, освен на президента. И е, всъщност нещата се преобърнаха. Имам чувството, че нашето искане за запазване на е, кемалистката система, е, за да стане Европа, е, Турция европейска държава, доведе до това, че тази система сега бе заменена с система, която абсолютно не, не е европейска. И е, в случая става дума точно за това. Смъртното наказание би било основание за абсолютно изключване. Там няма място за повече преговори. Е, настоящия начин на действие, който виждаме там, би трябвало да доведе до отлагане, подчертавам, отлагане, не прекратяване на преговорите. Но в момента когато опозицията е прибрана по затворите, няма как да отваряме нови глави за преговори. Мисля, че по този въпрос трябва да бъдат отново създадени условия. Има шанс да постигнем вярната посока и искам да припомня на всички нас, е, че в мандата за преговори на съвета към комисията има едно изречение. Цел на преговорите е пълноправно европейско членство на Турция и ако възникнат трудности, да се вземат съответни решения. Питам се дали не сме на този кръстопът. Дали да помислим дали това не е верния начин за действие. От друга страна да е, изгубим Турция в, и тя да попадне в ръцете на ислямистите, също не е в наш интерес. Изобщо не е в наш интерес. Положението и в Турция, и е, за бежанците, трябва да работим с Египет, трябва да работим с Тунис, трябва, нуждаем се от взаимодействие с Турция. Всичко това не би било в наш интерес. Но трябва много внимателно да помислим. И ако прекратим прекратим преговорите с Турция, би трябвало да запечатаме, да решим съдбата на 3 милиона сирийски бежанци в Турция. Те какво са виновни? Е, трябва да помислим за по-нататъчното развитие на отношенията ни. Но нека не объркваме нещата за преговорите и други въпроси. Благодаря. Заключително изказване. Uh, Благодаря много за въпросите. Някои от тях са политически и надхвърлят ма мандат, който се ограничава до правата на човека, но ще се занимая с тези, които са свързани с правата на човека. Смъртното наказание е сериозен проблем. Не може член на Европа да има смъртно наказание. После... Историята, особено в последно време, показва, че много неща може да направи една държава и все пак да остане член на съвета на Европа, но смъртното наказание не е допустимо. Това ще доведе до обсъждане в политическите органи и на съвета на Европа, парламентната асамблея и среща на министрите. Това не е дискусия, в която аз ще участвам, това ще е политическа дискусия, но така както аз виждам нещата, това е едно от нещата, които е напълно недопустимо за член на съвет на Европа. Много сериозно е това нарушение. Това би било много сериозно нарушение спрямо основен консенсус, консенсусен принцип, с който всички са се съгласили. Може да се опитате да нарешите всичко, но не и това. Що се отнася до изтезанията? Има много сигнали за изтезания, особено след след а, а, опита за права, но те са трудни за проверяване, тъй като няма механизъм, а, национален механизъм за предотвратяване на стезанията в а, а, Турция, но с, с, правителството само се самосаботира. Анадолската агенция е, събира е, снимки за опита за преврат и е, там се виждат военни съблечени по бельо и легнали на пода. Това е в материали, които правителството раздава. Турция е много напредна в преодоляването на изтезанията и в осъществяване на контрол. Това беше голям успех за Турция и ние настоявахме Турция да не се връща назад. Турция отхвърли обвиненията, но ни настояхме те да бъдат проверени и е, да се премахнат мерките, които могат да доведат до увеличаване на изтезанията, включително ограничение на достъпа до адвокат, промяна на начина по който се осъществяват медицинските прегледи, задържане без право на контакт с външни хора и прочие това са все мерки, които има опасност да увеличат използват нестезани. Какво ще стане с членството на Турция съвета на Европа? Ами, онези елементи, по които вече се работи, ще продължат да се разглеждат и решенията, ще останат задължителни за страната, независимо от това дали а, тя загуби своето членство или не. Гражданското общество. то смята, че е пренебрегнато, че правата на човека са забравени от приятелите им в Европа, особено в югоисточната част на страната, където има контртерористични мерки, е, те смятат, че не задаваме достатъчно въпроси. Защо се спира тока, защо има вечерен час и така нататък. И това са въпроси, които трябва да повдигнем пред турските власти, за да подкрепим тези хора възможно най-много. Един друг въпрос. Турция има огромен ресурс, има много добри неправителствени организации, защитаващи правата на човека, има професионални организации на лекари и юристи, ориентирани към правата на човека, има преподаватели и представители на академичните среди, работещи в тази област. И те работят заедно, но до сега правителството не ги е разглеждало, не е виждало в тях огромния ресурс, който те реално представляват. Трябва да ги насърчим да а, а, а, говорят повече за случващото се. Сега за преследването на християни нямаме а, а, сигнали за широко преследване на християни. Това не означава, че такова нещо не съществува. Просто такава информация аз нямам. деня, в който а, напуснах Диабекир през април, имаше терористична атака. Има терористи, които в Турция на ПКК, терористи на Даеш, така че заплахата там е сериозна за гражданите. Това обаче не извинява нарушенията на правата на човека, към които прибягва правителството при борбата срещу тероризма, нещо, което ще е, засегна в доклад, който ще се публикува през декември за борбата срещу тероризма в югоисточната част на Турция и правата на човека. Ще говорим за правомерността, за пропорционалността на мерките, за юриспруденцията на в Европейския съд по правата на човека за безнаказаността на службите за сигурност и липсата на ефективно разследване на е, случаите, за които са подадени сигнали. И подобни характеристики на по ранжни случаи на сегашните подобни сигнали. И така, това е за мен следващата стъпка, тази, този документ, който ще излезе в началото на декември. След това през януари очакваме да публикуваме още едно съобщение за свободата на медиите. Много важен въпрос. Не мисля, че промяната на формулировките в Закон за борбата срещу тероризма може да промени ситуацията. Защото всъщност проблемът е в това как съдебната система прилага закона. Има определени показатели, по които измерваме напредък на различни места, но тук нещата са по-комплексни. Въпросът е как съдебната система и прокуратурата работи по случаи, свързани с тероризъм. Тук могат да ви информирам за лидерите на ХДП. Ами всъщност имаше случай с партията предшественик, която осъди Турция. И Турция загуби съда. Защото правителството беше прилагало прекалено широка концепция в борбата си срещу тероризма и беше забранило закономерна политическа партия. Решение, призвите за мирно разрешаване на конфликта в защита на кюрската идентичност са легитимно изразяване на свободна мисъл. И ако и реално, ако правителството заглушава гласовете на тези хора, тогава единственият начин да се изрази този глас ще бъде чрез чрез насилие, т.е. нещата ще се влушат. Съветът на Европа ще продължи да работи интензивно с Турция. Министрът на правосъдието на Турция ще бъде в Страсбург следващата седмица. Ще се срещна с него и с други представители на турските власти в парламентарната асамблея работим по случаите, по които работите вие. Съдът продължава да работи. Много се радвам, че смятате, че съобщението ми е полезно. Мисля, че е много важно да имаме обща единна позиция, да настоим и помогнем на Турция да промени курса, да оттегли извънредните мерки и да помогне за подобряване на правата на човека. Благодаря. Благодаря много. С това приключваме работата по тази точка. Meine Damen und Herren, mein Vorschlag. Госпожи и господа, предлагам да, да отложим доклада на ОНЕ, да чуем сега доклада за Монголия, тъй като тук има писмо, което така налага спешно подъжда на въпроса господин Шолц. Уважаеми колеги, Монголия е сред държавите, които от е, началото на 90-те години претърпяват и претърпяха сериозна ни дълбоки промени и които е, искат да се приобщат към международната общност. Много от рано Европейския съюз прояви политическа откритост към Монголия и заяви готовност да работи с Монголия в адекватна а, рамка. Още през 1993 година бе сключено търговско споразумение, а сега имаме ново по-широко сътрудничество за а, сътрудничество и търговия и процеса на ратификация най-сетне приключва три държави членки към настоящия момент обаче не са ратифицирали споразумението. Тук е призован и Европейския парламент да направи нещо повече, особено за тясно сътрудничество в економията и екологията. Уместна традиция на нашата комисия е да подпомага подобни процеси и след като се занимах с въпроса, смятам, че тук можем отново да помислим сериозно и диференцирано за развитието в Монголия и да решим как ще изглежда бъдещето ни сътрудничество от гледна точка на Европейския парламент. парламент предложението ми за резолюция е пред вас и предвид стриктните ограничения в текста към момента на предаването, обема изобщо не ми стигна, особено като се има предвид, че ние отдавна не сме се занимавали обективно с тази страна в рамките на това първо представене искам да се спра на противоречивото развитие на Монголия, което ще има значение при бъдещия ни дебат Обикновено у нас му Монголия се счита, подчертавам го, като образец за демократич... демократизацията на един регион, с променлива съдба, защото от 90-те години в Монголия се осъществява мирен преход между различните партии, които политически не бележат промяна, но в края, на, в края на краищата се избират, партиите се избират с избори. Но все пак Монголия все още не може да бъде определена като социална и политически стабилна държава. Тя е партньор с, с която трябва да въведе съответни стандарти, било в сферата на МОД, било в други процеси. Е, трябва нещата да се оформят формално е, и някои от тях са решени, но не и на практика. Необходими са съответни слаба, да, на лице са слабости в административните структури, особено при изборите има голямо текучество в е, сравнение с Западна Европа. Няма гражданско общество, но и разделението на властите нещата са много партийно обвързани. Това, е, това се отнася и за медиите но все пак парламента създава закони, които заслужават ново разглеждане, защото намеренията им не винаги са ясни. Става дума за променя в за националното законодателство, работи се за отмяна на смъртното наказание, тема, която е много важна за Европейския съюз и особено в парламента по отношение индекса за корупция, Монголия се нарежда в средата на списъка, но тук се шири с корупция, която създава проблема. Въпросът за това как гледа обществото на корупцията в Монголия трябва да се разгледа на фона на кризите. Монголия е богата на природни ресурси и подземни богатства, но от, от 90-те години се провежда економическа и образователна политика, която води до неблагоприятни прослед, послед, последици. Е, има сериозно социално разследение, около 30% от хората живеят под прага на бедността и е, това е въпрос, който е свързан с нерешената посока на економическо развитие. И за това и кой може да е, се облагодетелства от е, природните ресурси. Това пречи на чуждестранните инвестиции. Политическите промени са довели до сериозни, е, сериозен срив в брутния вътрешен продукт е, и е, заетостта. Е, спадате от 70 на 0%, около 58% от е, трудоспособното население е безработно. Има огромен дължавен дълг и а, е, валутния резерв е около 1 милиард и 100 милиона долара, докато дълга е около 20 милиарда долара. Монголия е помолила в БВФ за помощ. Първите разговори вече са факт. Ако изхождаме от стандартните въпроси, монголското правителство трябва да реши дали иска да консолидира бюджета на държавата, но пък това ще означава една е, опасна е, социална ситуация, обезлюдяване на селата и миграция към градовете, а това ще доведе до влушаване положението в селското стопанство и екологията. Една инициатива, която поема все по-активно монголското правителство е да се търсят альтернативи с, с, с големите съседи и търсене на съвместни проекти. Политиката на Европейския съюз към Монголия винаги е била насочена към подкрепа на промените в Монголия, както и в политиката за да, да, да, връзката с трети страни. Едновременно с това въпросът е, че политиката може да доведе до подобряване отношенията с други страни, но до сега тези цели не са постигнати. И така тази, този монголски анализ посочва ясно, че Европейския съюз провежда в Монголия ясна политика, бих казал, на дребно. Някои държави, като Германия, се опитват да направят нещо повече никой от вас няма да се изненада да чуе, че при че от подписването на споразумението до ратификацията са минали 6 години. Ето моята препоръка към парламента да подкрепим е, доклада, тъй като той отговаря и, и да подкрепим процеса. Той е в интерес на Монголия. На второ място обаче трябва да поставим конкретни въпроси и да търсим взаимно изгодни решения. Това ще ни изправи пред необходимостта да изясним развитието в региона и економическите процеси. Трето, трябва да бъдем прагматични но и трябва да помислим за корекция в настоящата политика. Важно е най-сетне да се помисли за създаване на европейска делегация и легация в Ламбатор, и да не забравяме и да възобновим сътрудничеството между нашия парламент и е, монголския парламент. Очаквам с интерес нашата предстояща дискусия и бъдещата ни работа по въпроса. Благодаря, колегата Келер има думата. Благодаря, господин председателю. Бих желал да изразя подкрепа за текста и подхода на колегата Шолц. Той е много задълбочен, изчерпателен. И от името на групата на ЕНП ние можем да подкрепим по принцип този подход, защото за много хора. Монголия е една далечна, рядко населена страна, но тя ам, играе стратегическа роля като мост между големите сили в Азия, Китай, Корея, Япония и прочие. В този контекст европейски сътрудничеството, задълбочаването на сътрудничество между Европейския съюз и Монголия, засилено от ангажимента на Монголия да поддържа правовия ред, да утвърди демокрацията и както спомена колегата Шолц, в Централна Азия на Монголия ще се гледа като модел на демокрацията. Също така Монголия играеше ролята на изграждане на доверие в региона, благодарение на самопрогласения прогласения си статут е, и диалога Олан Батор, говорейки за економиката. Монголия е между различни економически проекти, економически проект на Китай, пътя на Коприната, руския пояс също и трябва да изразим сътруд, на нашата загриженост ако Монголия се присъедини към Евразийския съюз, това трябва да бъде послание в нашия доклад. Така че Монголия се нуждае от активна, активен и положителен а, ангажимент от страна на Европейския съюз за сътрудничеството. Аз мога да предложа някоя идея за конкретно сътрудничество между Европейския съюз и Монголия в сферата на правата на човека, да не се забравя свободата на медиите, свободата на изразяването, които са изключително важни за укрепването на демокрацията. Трафика на хора продължава да бъде проблем, независимо от закона за борбата срещу трафика на хора. Трябва да обърнем внимание на този проблем. И накрая бих предложил да се предвиди допълнителна помощ Европейския съюз в технологичната сфера, което би могло да а, попълни някои празноти, които съществуват в Унгария. Господин колегата Магесин, колегата Бранд не е тук. тя ме помоли да прочета това. Първо искам да се извиня, че не съм тук днес. За съжаление, трябваше да се върна по-рано в Италия. Много се радвам, че ще се сключи такова споразумение с, а, Олга, с Монголия. Искам да благодаря на господин Шолт за общо заето положителния тон. Парламента също така подписа това споразумение. Това беше последвано от доста бавното ратифициране от държавите членки. Мисля, че трябва да се ускори процеса. Твърде дълго чакаме за да предвижим с, а, този процес. А, а, Монголия е един много добър пример на демократизацията, на общите ни ценности и а, стремежи към а, многостранно сътрудничество. Също така политиката на Монголия по отношение на Китай също така е важно. Ние губим позиции обаче поради забавянето ни, тъй като Китай и Япония е, е слагат крак в Монголия и Следователно би е, трябвало да финализираме споразумението с Улан Батор и това зависи от споразумението с Пекин. Трябва да ускорим сътрудничеството и с, с Монголия. За щастие можем да видим някои признаци на възстановяване в новото правителство, за да може да се засилят преките инвестиции за диверсифициране на економиката. Европейски съюз трябва да подкрепи Монголия в този процес и би трябвало също така да се отчете и първата стъпка на възстановеното сътрудничество. Чао Станок. Благодаря, господин председател. аз съм съгласен с колегите, че текста на колегата Шолц е балансиран. Аз лобирах в нашата група да приемем тук в Страсбург да изслушаме президента. А, аз а, а, наистина бях поразен от положителната му визия на една държава, Монголия, която честваше 20 години демокрация. Не съм посещавала тази страна, но съм убеден, че тя се нуждае от нашата страна, тя е плуралистична, има непроучени природни ресурси, според президента иска да следва а, политика на външна търговия и а, също така беше споменат Кита, Русия с натиска, който упражнява тя на Монголия да се присъедини към евразийската общност. Следователно президент изрази желанието на неговата страна да има по-силни, по-засилени отношения с Европейския съюз и с Съединените щати. Благодаря. Малгожата Янковска има думата. Благодаря съм Малгожата Янковска. Аз съм председател на Азиатския отдел на службата за външна дейност. Първо искам да ви благодаря за това че изразихте тези любезни думи на подкрепа. Много е важно за нас, че можем да разчитаме на вашата подкрепа. Доколкото разбираме, една от сферите, в които, която не беше пряко спомената, но би трябвало да бъде отразена още в нашето е, бъдещо сътрудничество. Това са отношенията между парламента в Монголия и Европейския парламент. И да спомена само един въпрос. Ние вече сме започнали подготвителна работа за възстановяване на диалог по правата на човека с тази държава. Миналата година ще започнем да работим по този нов механизъм на сътрудничество. И така, с това приключваме по темата Монголия, край на крайен срок за, пар, за измененията 11 ноември на пленарно заседание ще гласува през февруари. Последната точка с молба да бъдем кратки, защото и аз имам още едно заседание, което трябва да председателствам 6.30. Парламентарните парламентарната дейност за Йордания и изборите в Йордания, заедно с, с ОССЕ, Съвета на Европа и НАТО. Ана, имаш думата. Благодаря. Ще започна с, с благодарност към нашия екип. Това е много важно ние можахме да създадем едно добро сътрудничество с мисията на ОССЕ и с другите институции. Във втория кръг, на втората тур на изборите, всъщност всички бяха много по-информирани за процедурата всичко вървеше добре в избирателните секции. Извън тях обаче ситуацията беше, както наблюдавахме, доста напрегната поради а, присъствие на властите. Имаше оплаквания за други видове сплашвания, които четохме в нашия доклад, която но това не можеше да бъде потвърдено. Потвърдихме това, което видяхме и първия път. Прекалено големи тълпи в избирателните секции. Това не можеше да бъде случайно, тъй като в много случаи това водеше до смущаване на работата на служителите. Повечето от тях бяха жени, които се справяха чудесно в повечето случаи, но това, което наблюдавахме във връзка с инцидентите, които отчетохме, не беше а, нещо, което можеше да посочи, че онези, които идват да гласуват, наистина не биха могли да. не би могло да се изрази правилно. Сега нека да отразя някои политически съображения, защото мисля, че не трябва да се абстрахираме от тях. Доброто, наш, доброто е, че общо заето а, нещата минаха мирно, с някои малки инциденти преди кампанията. В някои случаи трябваше да се повторят и изборите, въпреки всичко бяха, резултатите бяха приети. Имаше някои критики, предимно от представители на партии, които бяха елиминирани от парламентарно представителство. И аз мисля, че стесняването на политическия спектър на представените в парламента не е нещо добро, макар че ние сме запознати с случаи, в които има само две партии в парламент, но това беше едно стесняване на спектъра. И другото нещо, което а, се смяташе, че е доста тревожно, беше, че третата сила, получила трето място, не крие връзките си с, с Русия и с реакционна, беше с реакционна програма. Другата характеристика на това, което беше направено, беше свързано с факта, че имаше конституционно мнозинство, което беше получено от е, управляващата партия. Това беше заявената цел. И разбира се, това а, поставя много голяма отговорност на всички участващи, защото конституционното мнозинство не би трябвало да се използва за ограничаване на медийното пространство. Няма демокрация между изборите независимостта на съдебната власт и някои други аспекти не се зачитат. Да, знаем, има проблеми в това отношение, най-вече във връзка с независимостта на съдебната система. Аз ще приключи като кажа, че ние сме в държава, която е много интересна нашите наблюдатели, нашето взаимодействие с, с нашите събеседници. А, а, те приветстваха нашата роля, взаимодействието с нас. Така че не трябва да се притесняваме от това, че бяхме много откровени с нашите приятели, като ги накарахме да се ангажират с истински политически диалог, който беше доста ограничен по време на кампанията. И също така работехме в тясно сътрудничество с парламента и затова според мен и аз тук искам да кажа, че ние би трябвало да засилим нашето сътрудничество с, с грузинския парламент, с партньорите, предимно като а, последващо действие на нашия доклад по конкретни аспекти на а, изборите, но това са въпроси, които излизат отвъд сферата на изборите, независимостта на съдебната власт, свободата на медиите и финансирането на изборите. Това е един от тези случаи, в което е много е интересно и много удовлетворително човек да е член на делегации, независимо от взаимодействието с другите. А, хората, с които говорихме и от управляващата партия, и от другите партии бяха много любезни много а, с интерес слушаха нашето виждане на проблемите, както и на съществуващите възможности. И това взаимодействие е наистина полезно. Да, мога да потвърдя това, Ана Фатика. Uh, to, to, to uh, all... Благодаря. Искам да благодаря на всички участници, особено на Ана Гомеш, която ръководеше нашия тек, е, екип и членовете на секретарията, които подготвиха това посещение много професионално. Това беше доста изчерпно доста уморително упражнение, но си заслужаваше, защото Грузия е на преден план в нашите планове за сътрудничество и бих искала да подчертая ценността на нашата роля и на изложението за пресата, което беше изготвено от Ана Гомеш в края на нашата мисия, заедно с другите участващи организации. Мога да кажа, че този доклад беше наистина ценен. Може би един от най-подробните доклади, който от открояваше, посочваше проблематичните сфери на тези избори, ние се съгласихме с предварителните изявления, така както те бяха представени в Тбилиси. Но въпреки всичко искам да подчертая много трудната кампания, която предшестваше изборите. И още веднъж да кажа, че Имаше много сфери, в които имаше сплашване, включително и много враждебно поведение. Използването също така на административни средства за сплашване. Ние съвсем определено не бихме желали да поставяме под въпрос а, резултатите от изборите. Никой не искаше да го направи. Ние проведохме обсъждания с, с членове на опозицията, които твърдяха каква е стоеността на парламентарната опозиция. Но от тук, от тази зала, искам също така да апелирам на първо място към управляващата партия. Аз видях много млади, западно ориентирани, образовани млади хора, които бяха разочаровани, обесърчени. А те са всъщност най-голямото съкровище на една сравнително малка държава. Те би трябвало да бъдат насърчени, кооптирани Изключително важно е също така работата с, медиите. Срещнах се с млади юристи и с представители на техните сдружения. Много от тях смятат, че тези избори, противно на това, което видяхме по време на гласуването, на деня на изборите беше до известна степен е, стъпка напред. И искам да призова грузинското правителство да им даде перспектива, да им даде време и надежда за бъдещето. И още нещо, все още има празноти в изборния закон. Много от хората, с които говорихме, включително и експерти, многогодишни наблюдатели, говорят за недостатъчни правни разпоредби, за които да уреждат вторите турове на, еб... на изборите. Също така допълнителни насоки бяха необходими от техния ЦИК и всъщност това се отнасяше а, за а, много председатели на комисията. Благодаря. Не виждам някой друг да иска думата, така че ще приключим. Искам да благодаря на всички, които участваха в това заседание. Ще продължим сега с нашите ангажименти. Точка 16, точка разни, нищо от мен. Следващото заседание е на 14 ноември в 15 часа. Приятна вечер. Закривам заседанието.